решението на председателя. Няма да има и сини карти. Първо... Първо ще дам... Виждам, че Дук а, вече има представители на комисията. Първо давам думата на господин Цани, който е внесъл искането. Grazie Presidente. Negli scorsi giorni leggendo i commenti... Благодаря ви, господин председател. През последните дни от изказванията на колегите останах с впечатлението, че всички са изнервени от случващото се с новоизбрания председател на Европейската комисия, така че аз очаквах много по-голяма подкрепа за внесения вод на недоверие. В този парламент искаме да покажем, че надделява европейското лицемерие колегите от Обединената левица може би си дават сметка, че скоро празнувахме 25 години от падането на Берлинската стена. Не смятате ли, че това е неприемлива ситуация? Никой не може да има морално право над другите. От никого няма да се получаваме на демокрация. Всички знаем какво означава демокрация. Обсъждаме я многократно в този парламент. Ние трябва да защитим демокрацията и сега. За това, колеги, трябва да покажете от коя страна сте вие. От страната на голямата коалиция, която управлява Европа или от страната на тези, които искат да променят случващото се, а именно на наша страна. Не може да нямате позиция. Вие а, подкрепихте социалистите, те са проевропейци. А, предлагам ви сега а, да а, покажете малко достоинство, защото господин Юнкер е пълна антитеза на европейските а, ценности. Господин Питела, преди няколко дни казахте, че очаквате обяснение на господин Юнкер и казахте, че в противен случай ще внесете внот на недоверие. Вие, господин а, Питела, доволен ли сте от предоставените обяснения? А, хареса ли ви това, което каза? Господин Юнкер реагира а, различно, непрекъснато. Вие, господин Питела, какво смятате, че господин Юнкер е а, от страната на гражданите или от страната на другите? Ние всички много добре знаем коя страна заема той. Като министър-председател на а, Великото херцогство, той позволи на мултинационалните компании да пълнят джобовете си с милиарди. Той съвсем не защитава интересите на гражданите. Ние сме последните, които защитаваме Европа европейския идеал. Ние, дето ни смятате за евроскептици, ние а, защитаваме а, гражданите, а вие защитавате мултинационалните компании и големите сили. Господин Юнкер, вие сте най-лошия имидж на Европа начало на Еврогрупата вие подкрепихте всички политики, които доведоха до провал Европейския съюз позволихте на мултинационални компании във вашата държава да си тъпчат джобовете с милиарди. Ако имахте и капка достоинство, щяхте да си подадете оставката. С този вод на недоверие изпращаме ясно послание на всички в Европа. Сега е ваш ред да покажете, че този Европейски парламент наистина представлява гражданите. Той защитава интересите на гражданите, а не на интересите на големите банкови институции и мултинационални компании. Благодаря. Äh, Сега думата ще вземе господин Юнкер от името на комисията. Моля. Уважаеми господин председателю, дами и господа, искам да се извиня, че не можах да дойда още от началото на е, заседанието. Това не е, е знак на неуважение към парламента, ами имаше проблеми с движението в Страсбург и се извинявам още веднъж относно е, вота на недоверие. Искам да кажа, че в Брюксел по време на последната пленарна сесия аз се представих в парламента тогава и направих съответните изказвания, свързани с разясняване на обстоятелствата. На 13 ноември стана това в Брюксел и това, което казах тогава, отговаря на ситуацията такава каквато е. Колег. Привлекох вниманието на колегите, които са тук в пленарна зала, че аз считам, че а, има просто про, про, про, на различни национални разпоредби, които обаче са е, законни и наистина това предоставя предоставя различни условия за различни фирми. Това в никакъв случай, разбира се, не отговаря на етичния и морален консенсус. В крайна сметка обаче този проблем не, този проблем не е само проблем на Люксембург, а и на други държави членки, тъй като данъчни, подобни данъчни разпоредби има в още 22 държави членки. И за това аз предложих да се вземат мерки за промени в поведението и подхода. Направих това по време на предизборната кампания, направих го в уводната си реч при избирането на Европейската комисия и пред предложих да приемеме в Европа един основа на фирмения данък включително, че аз съм привърженик на прилагането на данък върху раз, различните е, транзакции, финансови транзакции, тъй като това вече не е в компетентността на е, Европейската комисия. Аз повторих това, направих предложение и в Бризбън на Г20 бях подкрепен от Франция, Германия, Испания, Италия и от генералния секретар на ОИСР, но Г20 не успя да включи в заключенията си е, искане за автоматичен обмен на информация, така че което мож, можеше да доведе до премахването на предварителните данъчни отговорки, но в крайна сметка е, почти всички европейци ме подкрепиха. Бих искал също така да ви припомня, че когато бях председател на е, съвета през 2002 е, година и председател на ЕКОФИН, аз тогава предложих създаването на един фискален комитет, който можеше да има същите правомощия като ЕКОФИН и който можеше да, точно да, да взема решения, свързани с правилното и доброто поведение на, в фискалната сфера. Но това не се стигна до никакво решение и заключение. За това аз ще предложа на съвета и на ЕКОФИН създаването на един фискален комитет, който ще има правомощията на този, който подготвя документите за ЕКОФИН, а колкото до вота на дедоверие, кое, което внасяте днес, разбира се, той е изцяло отговаря на разпоредбите, свързани с вашите правилници, но това може би трябваше да стане през ноември по време на първото заседание на парламента в Брюксел. Но като виждам кой се е подписал под вота на доверие, нещата са ясни. Разбира се, обаче аз винаги съм готов да отговоря на въпросите, които вие ще ми отправите, но струва ми се, че авторите на този вод не са носители на онези идеи, които е, за, за, за, за които подкрепят, защото не аз съм приятеля на е, големия капитал. Спомнете си, че аз лично бях е, обвинен в това, че се боря срещу него. Вота за недоверие се отнася за цялата комисия, нали? А от друга страна имам чувство, че аз съм единственият, който бива разпитвам тук. Аз казах на 15 юли отдавна, ако парламента отегли доверието си от един а, член на комисията, то този член ще се появи пред парламента и ако е необходимо ще си отиде. Така че, кажете, ако искате аз да си отида, ще си отида. Благодаря ви, господин Юнкер. Сега започваме с дискусията от името на НП. Председателят господин Вебер има думата. Господин председателю, господин Юнкер, уважаеми дами и господа, в Брюксел по време на пленарната сесия обсъдихме тази тема. Господин Юнкер изложи своите мотиви за това, че трябва да има данъчна справедливост в Европейския съюз. Ние искаме да се сложи край на това големите концерни да не си плашат данъците но искаме да отбележим и крачка напред. Ние искаме комисията да предложи а, св, а, своите а, проекто законодателни актове. ЕНП ще отхвърли в четвъртък този вод на недоверие. Цялата комисия е тук. Това показва сплутеност това е комисията, която ние избрахме преди 4 седмици. Това е екипът, който иска да работи заедно. Ние ви подкрепяме. Уважаеми дами и господа, Госпожа Люпен и другите, които са подписали това предложение, ще се радват малко на вниманието отвън за кратко време всички имат еднакви права. Разбира се, когато има такива предложения, те трябва да се обсъдят и трябва да бъдат гласувани. Вие толкова рядко привличате вниманието, защото не работите конструктивно, а деструктивно. Честно казано, по време на дискусията днес ми мина през ума, ми мина през ума, че ем, Става въпрос за идеалния свят на госпожа Фараш и господин Люпен. Говориме за данъчни въпроси. Е, относно данъчните въпроси, нито един служител на Европейската комисия може да вземе решение. Нито един бюрократ в Брюксел може да вземе решение за тези данъчни въпроси. Данъчните политики а, е, са в ръцете на държавите членки. Това е идеалната ситуация за колегите, които седят от моята лява страна. Е, това е идеалният свят, в който живеят господин Фараш и госпожа Люпен. Защо? Като имате идеалният свят, не може да решите тези проблеми. Европа, която е във вашите глави, е виновна за това, че нещата не вървят напред и че тези концерни в Европа не си плащат данъците, защото държавите членки не са в състояние да разрешат този проблем. И днес говорим за инициаторите и за ЕСПД, Нека да видим а, каква е тази фракция. Господин Цани, той е представил инициативата и говори, ние сме Европа. Питам се, кои сте вие? А, Хората на Грило казват, че имат нужда повече солидарност за миграцията. Фараш върви из Британия и иска да изхвърли румънците от Обединеното кралство. Има румънци и поляци във вашата фракция, които казват, че имат нужда от същите права, каквито имат и страните основали Европейския съюз. Люпен казва, не иска солидарност в, Европе, в Европа и на този континент. В, в вашата политическа група имате много колеги, които са ам, настроени срещу евреите, срещу малцинствата, срещу чужденците. И вие ставате тук и твърдите, че вие сте новата Европа. Уважаеми колеги, вие не сте новата Европа, вие сте старата Европа. Господин председателю, господин председателю, е, с нетърпение очаквам четвъртък и с нетърпение очаквам гласуването, за да се види дали комисията ще може да продължи е, да работи нормално или не. В четвъртък се надявам да постигнем успех и да не дадем шанс на крайно десните да прокарат своите позиции. Благодаря ви. Сега от името на СИД председателят Питела има думата. Господин председател, Смятам, че в рамките на този вод на недоверие се обиждат депутати и политически групи, чието единствен недостатък е, че имат глава и я използват с разума си. Какво е намерението, което се крие зад внасянето на този вод на недоверие? Какво се предлага с него? По принцип аз не отговарям на нападки и на обиди. Има една максима, според която ако плюнеш във въздуха, плюнката ти пада на главата. Именно това обвинение беше изречено в тази зала. Не съм съгласен нито с едните, нито с другите, но смятам, че винаги всички сме защитавали достойно Европейския парламент. Европейския парламент е единствената наднационална институция, която е пряко избирана от европейските граждани. Тя представлява милиони европейски граждани. Col voto di sfiducia la с този вод на недоверие, ще трябва да се научите на вежливост. Това е първото правило. Аз не отговорих на колегата ви, който нападна а, както мен лично, така и цялата ми група. Та казвах, че с този вод на недоверие Европейския парламент въпреки всичко може да влезе в историята защото никога до сега никой не е бил снеман от длъжност а, толкова кратко време след като е встъпил в длъжност. Какво ще стане, ако снемем от длъжност цялата Европейска комисия? Плана за инвестиции, който трябваше да обявим след два дни от 300 милиарда евро, ще си отиде. Така ще заличим и шанса за растеж и преодоляване на кризата. Държавите членки ще трябва да преговарят, за да сформират нова Европейска комисия. Това ще отнеме месеци, економиките ще се сринат. Безработицата ще нарасне неимоверно и нашия континент ще се изправи пред дефлацията. Това ли искате? Може би точно това искате. Може би на това се дължи липсата на отговор. Е, ние не сме съгласни. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комис... председател на комисията, днес трябва да се страхувате не от друго, а от вод на недоверие от страна на европейските граждани, защото ако не се справим с кризата, всички ние ще изчезнем. И цялата... За това трябва да насочим всичките си усилия към работа по плана за инвестиции, към борба с кризата, създаване на нови работни места и растеж. Да, данъчни измами е имало заедно с съгласието на правителството. Но както казахте и вие, господин председател, и както казахте и вие, господин председател на комисията, вървим към единна данъчна основа. Ние няма да ви дадем празен чек. Не, ние ви гласуваме доверие на базата на казаното от вас. И на базата на направеното от вас ще ви съдим. До днес не сме имали някакви съмнения по отношение на данъчните практики на правителствата и облагите за мултинационалните компании. Бих искал да ви напомня, че на... по време на предишния мандат приехме доклад с конкретни мерки. Този доклад ще бъде изпратен на економическата комисия на Европейския парламент. В този доклад са заложени мерки за борба с този бич, данъчните злоупотреби. Смятам, че това е най-добрият начин, за да може да напредва Европейската комисия и нейния председател. Европейската комисия също трябва да работи в интерес на нашите граждани. Благодаря. И сега Еле Гутко има думата. Be... Благодаря. Аз няма да говоря за качествата или дефектите на авторите на този вод на недоверие, защото аз не ги познавам. Но ще говоря за техните намерения. И техните намерения също не са интересни. Но аз ще говоря за проблема Юнкер. Има проблем Юнкер. Председател е, Юнкер, нека да признаеме, че е, вашето влизане във функция не е най-убедителното и е, най-удачното. Ние не сме много убедени от това, което казвате. А, извинете, но аз не съм убеден, че вие наистина имате така някакво, е, някакви морални намерения. Но, нека бъдем ясни, имаме нужда да бъдат да получиме цялата светлина, цялата информация относно предварителните оговорки и данъчните разпореди. И когато казвам ние, имам предвид народите на Европа, европейците, тези, е, които са загубили парите, е, включително е, гражданите, пенсионерите, които са загубили няколко милиарда благодарение на данъчния инженеринг. Така че и когато казвам аз, казвам и европейските депутати, всички от нези, които гласуваха за вас неодавна. Така че за вас е добре, господин председател, да се е, обясните, да, се, да изясните нещата, защото каквото и да е, направите, сянката на скандала ще ви следва. Вие не може да се отървете от него и е, доверието падне ли веднъж, е, то си остава. А, е, разбира се, властите на Люксембург а, е, са независими, както и ОИСР, е, но а, аз смятам, че трябва да има една независима а, комисия, която да разследва нещата. Аз обаче съм при, а, при привърженик на стария римски е, закон. Никой не може да бъде собствения си съдя, съдя на собствения си процес. Така че, аз смятам, че този стар римски принцип е златен е, и е, че нещата трябва да се провеждат така, ако не искаме да станем за смях. Така че, Мисля, че наистина. Това обаче е не е, е претекста да започнете да хармонизирате е, данъчната политика. Не сега, е, не точно така и при всички случаи не от една комисия, която вие председателствате. Благодаря ви. От името на либералите, председателят Верховщат има думата. Господин председател. Смятам, че господин Шуц а, не Господин Шут, смятам, че не трябва да си а, хабим думите по този вод на недоверие. Всеки един, а, включително и изказващите се от ЕКР, знае, че това е една малка игричка, която се играе от две а, политически групи и ФДД е на господин Фараш и групата на госпожа Люпен. Аз си разбирам тази ваша игричка. Тя не е нова в политиката и тя се базира на една перверзна логика. Защото логиката на този вод на недоверие е перверзна. Какво искате вие? Искате да съдим за Люкс Ликс преди да се проведе разследване от страна на парламента и на Европейската комисия. Ма това не е сериозно да вкарваме вод на недоверие в момента, в който сме поискали от Европейската комисия да направи разследване и да го правим точно преди да се учреди разследваща парламентарна комисия. Това не е ли безсмислица да се започва вод на недоверие преди да е било проведено разследването? Господин председател, единственото интересно нещо в този вод на недоверие е, че най-накрая господин Фараш и госпожа Люпен разкриха тайната си връзка. Това е интересното в този вод на недоверие. Те имат връзка. Падат в една и съща популистка логика. Както е господин тази, която използва господин Фараш сред избирателите си в Обединеното кралство. Това е една расистка, ксенофобска Чакайте, не съм свършил. Ислямофобска игричка. Това не са моите думи. Това са думите на господин, на учредителя на ЮКИП, на самия учредител на ЮКИП. Господин Зани, за вас не е интересно да а, разрешите проблема с а, данъчните измами. Вижте какво господин Зани, изчистете пред собствения си двор, защото един от големите специалисти по въпроса е господин Фараш. Той а, в Isle of Man въведе данъчен режим, който е а, сходен. Така че вие много добре познавате тази игра. След няколко минути госпожа Люпен ще цъфне тук. Тя пък заема пари от руски банки, за да финансира политическите си действия. Това не е тайна за никого. Така че смятам, че както господин Вебер каза преди малко, той каза доста верни неща, господин Фараш е против Европа. И не по този начин, господин Фараш, ще постигнете подкрепа. Заключението ми е простичко. Хайде да се връщаме обратно към работа и да гласуваме против в четвъртък по този глупав вод на недоверие. Моля. Смятате ли, че тази цветуща реч а, засилва репутацията на Европейския парламент? Да или не? Госпожа Цима е, от е, Обединената левица има думата. Уважаеми колеги, уважаеми господин Юнкер, нашата критика към вас си остава. Тази критика сме изразили по време на съвместното изслушване, когато се представихте пред нашата политическа група. Още тогава подчертахме колко проблематично от наша гледна точка е да се примерим с това, че в Люксембург големите компании имат право да укриват данъци, а ние искаме да има равностойни правила, свързани с данчето облагане в Европейския съюз. Как вие ще може да се борите за това нещо? Има противоречие. Ем, тогава сте бил консултиран от PwC. 340 споразумения имало в Люксембург. След това вие казахте, ние в Европейския парламент трябва да проведем дискусия, свързана с промяна в Европейския съюз за повече солидарност, да има повече европейска а, солидарност и че а, доверието трябва да е на първо място. И от името на нашата политическа група, мога да кажа, че преди 10 дни това, което казахте в Брюксел, ни а, разочарова. Ние очаквахме ясни думи от вас. Тук не става въпрос само за критика към вас, към вашата личност. Това е критика отправена към една система, която включва и вашето име. Това е системата Юнкер. В това се крие проблема. Не става въпрос лично за вас. Вие казахте, между другото, че 22 държави членки в Европейския съюз също прилагат такава система под една или друга форма. Вие попитахте господин Ферховщад също. Но когато искаме да се засили доверието, трябва ясно да застанете зад вашата отговорност. Вие заявихте, като председател на комисията няма да говорите за Люксембург, но това не става. Няма да ви го. А, няма как да го повярваме. Ние също искахме да внесем искане за недоверие, вод за недоверие, но не можахме да съберем е, необходимия брой гласове, защото ние не искахме да се обединим с крайно десните. Защото Европа, която искат тези депутати, е една друга Европа. И сега а, е, искам да се върна към казаното вносителя на този вод. Вие казахте съвместно с вас да променим Европейския съюз, но не казахте докъде ще стигне тази промяна. Това е решаващия въпрос. И това е нещото, което различи нашето искане за вод от вашето искане за вод. С господин Фареч и госпожа Люпен няма как да ам, се а, обединим. Вие трябва да кажете, че искате да промените нещата, да се отправите в една посока, която е за постигане на солидарност с Европейския съюз. И тогава трябва да решите с кого ще внесете искането. Ние искаме да кажем, че сме разочаровани от социал-демократите за това, че те преди 10 дни не са използвали тази възможност съвместно с нас да обсъжа, обсъжа този въпрос и да се проведе публичен дебат. Каква Европа ние искаме да имаме а, по отношение на данъчното облагане? Имахме възможност, не я използвахме. Сега имаме възможност да а, а, създадем анкетна комисия. И това е повече повече от една специална комисия. Апелирам към всички които искат промяна. Нека да променим досегашната практика и нека тази анкетна комисия да бъде подкрепена. Благодаря ви. Uh, uh, Председател, току-що чухме едно от най-голямата обвинение, което бе отправено към нас. 24 души бяха наречени расисти. Аз мисля, че по-голяма обида не може да бъде отправена. Така че аз не, не смятам, че депутатите помежду си трябва да се отнасят с уважение и да говорят прилично. Така че го, го, гос, господин председател, много ви моля, по силата на 165 и 166 е, член, е, моля ви, призовете депутатите към е, да, да спазват правилата. А, не се очудвам, че реагирахте така. Господин щат цитира думите на учредителя на ЮКИП не съм чул господин ем, Фер, щат да е назовал някой поименно чрез този цитат. Той каза изрично, че цитира създателя на вашата партия. Махаме wir nach der първо госпожа Хармс. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Юнкер, уважаема колегия. Е, ситуацията е много сериозна и дебата свързан с Люкс Ликс също така. Трябва да се изясни този въпрос колегите от дясно внесоха този вод за недоверие и много често те са имали подобен род искания. Да не говорим и за изказванията на представителите на партията Пет звезди. Темата за LuxLeaks се появи в момент, в който ние искахме да сложим едно ново начало и искахме да водим една по-солидарна европейска политика. Това, което предизвика LuxLeaks, е само в ущърп на това, към което се стреми Европейския съюз Солидарността трябва да е най-големият приоритет за Европейския съюз. Обаче има ем, постоянно някакви опит от е, е, други представители на политическите партии да се борят за интереса на своите собствени държави членки. В много страни чрез проведените економии през последните години малките и средни предприятия, както и обикновените граждани, е, изпаднаха в затруднено положение. Трябва да се занимаем с този въпрос. Какво е нужно на държавите членки, за да могат техните граждани да се чувстват добре? Господин Цани каза, че е, с а, е, е, моята политическа група съм преминала към представителите на големия капитал. Това не е така. Ние искаме темата да бъде разяснена. и искахме, искаме да има повече гаранции, а да не се стига до а, този ритуал а, и да говорим едва ли не, че искаме главата на господин Юнкер. Точно обратно, ние смятаме, че господин Юнкер, защото господин Юнкер е този, който е отправен към Европа и е свързан с Европа и той със своята ам, Цяла комисия е тук днес и иска да промени тези неща, които се случват и в Люксембург, и в Нидерландия, и в Ирландия, и в Австрия. Мога така да продължавам до безкрай. И трябва да се спре тази практика, пред която се затварят очите и правителствата, и а, финансовите министри. Необходимо е да има една а, недвусмислена декларация за да се спре с тази дискусия и да се приключи с дискусията, свързана с, е, с, с общата консолидирана данъчна основа. Господин Юнкер, вие трябва да успеете да внесете яснота в ситуацията. Е, вие не сте сам, разбира се, но вие с европейския дух, който носите в себе си и този дух, който искате да внесете в институциите, вие ще успеете да изясните този случай или нещата ще е, станат доста сложни. Вижда се, че а, е, тук не става въпрос за личен проблем на господин Юнкер, тук става въпрос за един общ проблем, с който трябва да се занимае цялата Европейска комисия. Ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря ви за вниманието. По процедурен въпрос, колегата такава. Благодаря, господин председател. Да се върна на това, което каза колегата. Мисля, че без значение какви са политическите ни виждания, явно е от това, което каза господин Верховстат, че трябва по-близо да погледнем правилата. Може би господин Верховщад ще може да каже и за колегата ми дали той е против исляма. Добре. Сега от е, името на МСПД господин Волф. Господин председател, господин Юнкер, това е данъчен скандал, който не отшумява. Колкото повече продължите да седите на този стол, толкова повече и повече ще ще продължава този скандал. Вие днес тук казахте, че не сте приятел на големия бизнес, но вие бехте ръководител на Люксембург. Вие е, позволихте на 340 предприятия да укрият данъци във вашата страна. Ако това не е приятел на капитала, то какво ли е неприятел тогава? Вие продължение в избирателната си кампания казахте, че искате да бъдете солидарен с е, гражданите на Европа, но гражданите на Европа живеят е, бедно, има безработица, има проблеми, а вие е, само доказвате, че вашия народ, люксембургския народ се е възползвал от вашите е, действия. Така че дали е, дори в е, Гер, Германия, Франция няма подобно нещо. Вие казвате, че трябва да се промени поведението, но единственото поведение, което трябва да се промени, е вашето. Вие къде къде е солидарността, когато вие накарахте Гърция под е, натиска на тройката е, да е, направи така, че хората да са бедни, а парите отидаха при вас в Люксембург? Къде е солидарността, когато вие сте тука и казвате всичко това го направихме за Европа. Аз е, гледам депутатите и ги питам, е, вие ли сте е, моралните, пазителите на морала? Това, за което хората гласуваха за това. Как ще, как ще погледнете хората в очите? Защото е, в крайна сметка, вие може да ги погледнете само ако не, в един момент се отървете от тези, които не са носители на европейските идеали, за които вие твърдите, че сте. Госпожа Люпен има думата. Е, Господин Питела, неповторим сте. В апокалиптичната картина, която описахте, ако гласуваме вод на недоверие на комисията, забравихте нашествието от скакалци и от жаби. Отправихте обиди Имало и нападки и това са просто бълвани от ваша страна, защото не знам как другък да се изясня, да се изразя по отношение на вашето изказване. Благодарение на изтичане на информация разполагаме с доказателства, че Люксембург практикува данъчни измами. Над 300 мултинационални компании заедно с данъчната администрация на тази държава са получили намаляване на данъците. След като се получи тази отстъпка, тези мултинационални компании получават големи печалби. Разбира се, не може да говорим, да сравняваме мащаба на тези злоупотреби с случващото се във Франция. Трябваше, напротив, да се плащат повече данъци е, у нас, за да може да компенсираме загубите, които се дължаха на вашата данъчна политика. Изкуственото, изкуствената делокализация на патенти, учредяване на филиали, на клонове, това позволяваше на мултинационалните компании да не плащат никакви данъци на мястото на производство на печалбите. Същото въжи и за iTunes, например. Те използваха намалено ДДС и си продаваха продуктите във Франция, а ДДС-то беше събирано от Люксембург, при положение, че трябваше държавата на потребление да събира това ДДС. Това е неприемливо. Да, е, вярно е, че по този начин Люксембург гарантира висок. Е, високо ниво на живот на своите граждани, но това пък води до обедняване на другите държави в Европейския съюз. Господин Юнкер е, в Френския сенат е, тази сутрин а, бе напомнена необходимостта от баланса в публичните финанси, но ще е много трудно с оглед на а, банковата тайна която се практикува в Люксембург. Вие сте бил министър-председател на Люксембург и вие сте спомогнал за тези мащабни данъчни измами. Никой разумен човек не може да ви повярва, че вие разумно и категорично ще се борите с това, което сте правил до вчера. Това е все едно Ал Капоне да стане председател на етичната комисия. Ето защо се включихме в този вод на недоверие и приканваме всички да гласуват против това скандално източване намаляване на данъци. Гласувайте против комисията на Юнкер. Вие казахте, че не сте единствения отговорен, но а, вие сте лицето, което трябва да накажем. ЕНП, социалистите и либералите а, и съответните партии в Франция превърнаха вашата личност в карикатура за Европа. Карикатура, която е, включва много цинизъм, която пълни джобовете на най-големите компании. Господин Юнкер, имате думата. Господин председател, наистина аз Просто се изкушавам да отговора на госпожа Лепен. Тя всеки път, когато вземе думата тук в пленарна зала, се, се изразява така мило към ме, за мене. Но просто искам да се върна към някои аспекти на този дебат. Господин Цимер. Вие, както и други колеги, посочиха, че системата, която е свързана с моето име, е приляла и в други държави членки. Не може да свързвате една система с моето име. Това е свързано и проистича от данъчните разпоредби в отделните държави член, които позволяват това. Така че аз много, многократно казах и повторих преди 15 дни какви инструменти ще използваме, за да избегнеме за в бъдеще подобни данъчни разпоредби и е, избягване заплащане на данъци, защото те просто не отговарят на етичните и морални норми, които трябва да ни да бъдат водещи. Така че аз поисках и помолих господин Московици да предложи мерките за автоматичен обмен на информация между 28 страни. Виждам, че всички са за това. Аз не чух някой да каже, че е противник на подобен подход. Значи във вашите страни, в вашите парламенти, вие ще направите всичко възможно, защото 28 страни да подкрепат Европейската комисия да извърши това. Моля ви се, не само патетични призиви, но Направете така, че да има консенсус във всяка държава членка, за, за да няма вече предварителни данъчни разпоредби и да има автоматичен обмен на информация. Защото когато предложих това в Бризбан, когато а, го казах, като че ли ентузиазм, ентузиазма някакси а, така поистина по, за, по, по, по истина и се изпари. Така че, доколкото разбирам всички политически групи, ме подкрепят. Така че подкрепете ме, когато ще поискам от италианското председателство и от следващото председателство да се създаде фискална комисия, която да бди за прилагането на критериите и за спазването на кодекса, който бе прият през 1997 година. Виждам, че всички е, европейски депутати са съгласни. Вие всички казвате да, трябва да създадеме и фискален е, комитет, който да е, е равностоен на Екофин и който да да съветва. Екофин за това. Аз казвам, че трябва да има фискална хармонизация. Аз не съм против е, фискалната конкуренция, но фискалната конкуренция е вредна, когато е нелоялна. И ние ще се бориме с всички сили срещу нелоялната фискална конкуренция. Не се съмнявайте в това, което казвам. В крайна сметка, аз говоря пред Европейския парламент. Аз поемам ангажименти от името на Европейската комисия. Аз поемам ангажимента да свърша едно от основните неща, които съм обещал. Които... Един от основните проблеми, които бяха залегнали в моята предизбитна компания. Така че всички, които ни оказаха доверие, всички, които ни а, гласуваха за нас, ще бъдат, защото нашите е, решения, нашите обещания да бъдат изпълнени. В крайна сметка, аз бях избран на основата на една програма. Една програма, в която е, са включени 300 милиарда инвестиции. Аз ще ви представя тази програма в среда. Аз бях избран, защото предложих фискални правила, които ще трябва да, е, да, да, да, да, да приложа, да създам. Но бих искал всички да е, ме подкрепят. Казвам ви най-тържествено. Моля, спрете да ме обиждате. Има някои а, е, тук, които не могат да бъдат а, е, обиждани, а мен ме обиждат. Това, което съм обещал тук в тази зала, ще го изпълня. Благодаря. Край на дискусията. В 12 часа в четвъртък ще бъде проведено гласуването. Сега преминаваме по-нататък с следващата точка от дневния ред.